Good afternoon, everybody. Uh, welcome back uh, to our committee meetings. I have to admit it. Здравейте на всички. Добре дошли на срещата на нашата комисия. Малко ми е особено да говоря английски отново. Uh, защото цялата си вакансия прекарах във Франция, говорих френски, но вече сме обратно в Европейския парламент, имаме много енергия, пълни сме с енергия, защото ще трябва да преключим цялата работа, която предстои. Много интересни елементи има в нея, за това ще кажа добре дошли. Първата точка в нашия дневен ред е, разбира се, приемането на дневни... проекта за дневен ред. А освен ако няма някакви възражения или бележки, не виждам такива, за това считаме дневния ред за прият. Няколко бележки от моя страна. Както знаете, днешното заседание се излъчва по интернет. То е... А, може да се гледа от всички и сега искам да приветствам няколко администратори в нашия секретариат на ИМКО. На първо място госпожа Рувере. Тя е френско-немски юрист, работи по досиетата за потребителите с колегата Бенуа, който не е в момента тук и госпожа Ракел Карвалио Малеро, която е португалски юрист, работил в Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия и тя ще работи по досиетата за цифровия пазар в нашия секретариат. И също така господин Десалво. Той е италиански експерт, командирован от националното ниво. Той работи като италианско аташе по въпросите за единия пазар. Той ще работи по взаимното признаване, но и по досиетата за безопасност на продуктите, заедно с госпожа Скриникова. И така, бих искала да кажа добре дошли на нашите трима нови юристи, присъединяващи се администратори към нашия екип в секретарията на ИМКО. Ако имате каквито да било въпроси, сте, разбира се, добре дошли да ни ги зададете. Също така, те заместват господин Матич, госпожа Матич, господин Имерони и госпожа Десомер, които продължиха кариерата си другаде. И а, сега нека да продължим а, нататък с заседанието. Приемаме протокол от предишното заседание и започваме с първата точка от нашия дневен ред, а именно разглеждане на измененията по досието за използването, повторното използване на информацията, е, личната информация. Джулия е докладчик, заповядайте, имате думата. Е, здравейте, добре дошли на всички колеги. Ние е, също използвахме лятната вакансия да разгледаме измененията. Те са доста окоръжаващи. Комисията актуализира директивата и за обществената информация и духът на нашите изменения трябва да е точно в тази посока, да има възможност за такава публична информация и за това, когато работихме по компромисните изменения, се опитахме да приемем всички обратни връзки, но и да не отстъпваме назад от това, което вече фигурира от директивата днес. Това е и духът, в който бяха направени повечето изменения, според мен. Основното нововведение на преразгледаната директива е въвеждането на тази идея за високо ам, високостойности и набори от данни, които трябва да се предоставят безплатно. Не искахме напълно да предоставяме на комисията възможността тя да определя кои ще са тези високостойностни набори от данни. Започнахме с един доста амбициозен списък от такива набори в приложението, които а, комисията да може да изменя и да прецизира в делегиран акт и виждаме в изменението, в предложението за изменение, кои от тези категории се ползват с широка подкрепа и ще ограничим частично списъка от категории, в съответствие с обратната връзка, която получихме от другите а, политически групи в изменението. Но ми се струва много важно да включим особено видовете данни, които имат а, много реално приложение, голям пето, а, потенциал за повторно използване, като например а, картовите данни. Там е наистина голям проблем това, че наличността на тези данни е обект на такси и заплащане и понякога стигаме до ситуация, в която само една единствена компания, предприятие в сектора може да си позволи този вид данни. И гражданските инициативи, като например OpenStreetMap, няма как да се а, съревновават и конкурират, макар че а, да, те са финансирани от обществените средства. Така че се надяваме това да може да се използва отново. В приложението ще намерим по-добро разрешение на проблема, но също така отбелязахме, че някои политически групи са против това да се актуализира списъка с делегиран акт. Затова искам да спомена, че а, отворените данни са едно поле, което много бързо и динамично се развива, така че няма да е възможно а, нито за нас, нито за някой друг да изброи толкова конкретно видовете набори данни, които трябва да се предоставят безплатно. Ще трябва комисията да актуализира своевременно списъка. За това също бих предупредила, че с това, че замяната на делегиран акт с акт за изпълнение ще ни даде по-малко възможност за влияние, по-малко контрол като парламент за това как се използват тези данни в бъдеще. Разбира се, делегирания акт не позволява на комисията да ам, измисля съвсем нови области, но в рамките на а, този анекс комисията ще може да прецизира и да актуализира конкретните видове набори, които съществуват в тези различни области. Така че се надяваме с този намален списък в приложението и ограничения делегиран акт, който дава възможност на комисията да прецизира какво се намира в тези набори, ще можем да намерим и общо разбиране. Една друга промяна в а, новата директива е, че в а, предложението на комисията се обхващат и публичните предприятия в а, приложното поле на директивата и те взеха предвид нашите изменения и това, че искаме да има по-лек подход, да се включат тези предприятия в обхвата на директивата, но да се ограничат в областите, където или Информацията трябва да бъде предоставена според националното законодателство, така че няма да има задължение за обществените предприятия да предоставят информацията или където ам, самото обществено предприятие предоставя ам, доброволно информацията. Така отчитаме правилата за недискриминация, прозрачност и така нататък. Но също така, когато се а, съставяше списъка от високостойностни набори данни, няма вероятно да а, включим областите, които са най-съотносими с, с обществените предприятия. Тоест, считаме, че въздействието на това предложение върху обществените предприятия ще е минимално и ще можем да продължим да прилагаме правилата на директивата за информ... публичната информация, така както и до сега. Радваме се и на пред предложенията за изменение за интерфейса и за, за оперативната съвместимост както и някои подобрения виждаме в члена за качеството на документите. С радост ги включихме, но също така преценихме, че е по-добре да се придържаме към основния принцип от предложението на комисията, що се отнася до преработването на исканията за повторно употреба, така че ще има по-лек режим отново за публичните предприятия. И по този начин приемаме доста от предложенията, което идват от измененията. Също така има и по-подробни изменения, където ще имаме нужда от някои допълнителни пояснения от другите политически групи, какво точно имат предвид, но се надяваме, че всички ще постигнем съгласие по това, че включването на някакъв вид високостойности набори от данни е в сърцевината на това преразглеждане на директивата и не би следвало да надскачаме и амби... нивото на амбиция, в което виждаме в настоящата директива. Така че с нетърпение очаквам да чуя коментарите на другите политически групи и след като ги чуем ще изпратим първи проект. Да се надяваме до утре вечер, така че докладчиците в сянка да имат достатъчно време до следващото ни заседание, което е планирано за следващия вторник. Благодаря. И сега Савине Хайн за НП. Благодаря. Най-напред е искам да изкажа благодарности към колегите, към докладчика, които работиха по това досие. Вече сме разговаряли не малко. Благодаря на всички. Да, ние сме съгласни, че трябва да се каже, че на всяка цена трябва да се използва повторно е, информацията от обществения сектор, което ще разкрие сериозен потенциал за економиката и за обществото. По-специално, що се отнася до данните, които имат е, висока стоеност. Въпросът е да видим как ще стане това. Директивата за момента говореше за повторното използване на информацията от обществения сектор. А, аз искам да разбера как, какво се правеше в държавите членки, защото според мен принципа на субсидиарност е основен. Мисля, че трябва да се гарантира на всяка държава членка да може да законодателства в тази област. Защото това, което забелязахме е, че законодателството, законите в различните държави членки са съвсем различни. Много изменения, предложения за изменения бяха внесени, които поставят този въпрос и те идват от различни политически семейства. Не трябва да забравяме, че има централни органи, които управляват и работят с тази информация – а пък също, и според мен, трябва да се предвидят изключения за много чувствителните инфраструктури в държавите членки. Може да има информация, която трябва да си остане поверителна. Тези изключения трябва да си останат и за в бъдеще. Бяха внесени предложения за изменения в този смисъл. Разбира се, трябва да се осигури защитата на данните. Е, Борихме се много, за да бъде изготвен един регламент за защита на данните и трябва, регламента, за който в момента говорим, трябва да спазва това. А, трябва, колкото е възможно повече, тази информация да бъде безплатна и достъпна за всички, но ми се струва, че трябва да предвидим, е, да позволим все пак да бъде искана някаква такса, защото по някой път изготвянето на тези данни струва, за, струва означава разходи за публичните администрации, например за музеи, библиотеки. Трябва да им позволим да получават някаква такса, някакво заплащане, за да може все пак е, да покрият разходите си. Не всичко трябва да бъде безплатно. Разбира се, прозрачността е много важна. Напълно съм съгласна с това, което беше казано. Трябва да има прозрачност, що се отнася до разходите. Разбира се, трябва да се да се позволи да има такси, но трябва да има някакви тавани, за да не може те да блокират е, достъпа до тази информация за по-малки организации или за частни лица. Например, когато обществени организации се съревновават е, директно с е, частни предприятия, не трябва достъпа до данните за обществените е, предприятия да е, води до нелоялна конкуренция, да има някакво нарушение на конкуренцията между обществени и частни е, предприятия. Трябва всъщност обществените предприятия да осигурят достъп до данните. Ние внесохме предложение за изменение относно субсидиарността. Смятаме, че много от тези въпроси са от компетенциите на държавите членки. И държавите членки винаги трябва да имат правото да решават и да изготвят нормативно редба закони относно данните и кой вид данни трябва да бъдат достъпни и кои не. Разбира се, това може да предизвика някои затруднения при повторното използване на информацията, което според мен трябва да бъде е, право на държавите членки. Трябва да се спазва принципа на субсидиарност. Мисля, че за по-голямата част от измененията може бързо да постигнем споразумение, а при следващите заседания на е, докладчиците в сянка, вече ще разгледаме по-подробно нещата. Бих искала да благодаря на докладчицата, която работи много бързо, която ще ни позволи да изчетем тези компромисни изменения преди заседанието на докладчиците, на докладчиците в сянка. Благодаря и сега госпожа Яконсари. Благодаря, че ми давате думата. Аз съм напълно съгласен с колежката Реда. Ние сме тук да работим усърдно, усилено. Наистина остават редица въпроси, които трябва да бъдат решени. Най-напред приложното поле на това предложение за директива, задълженията, защото има немалко несигурност как стои въпроса с повторното използване на информацията, защото има някои задължения, които не се появява достатъчно ясно дали това ще бъде доброволно или не. След това таксите, плащанията. Аз съм съгласна с а, колежката, която се изказа преди мен. Мисля, че трябва да се избягва да има разходи. Но по принцип трябва най-малкото нещата да протичат нормално. Т.е. малките и средни предприятия трябва да могат да бъдат в състояние да се възползват от информацията. Трябва, разбира се, да има някакъв таван за обществения сектор, за дружествата от обществения сектор трябва да има някакви тавани е, по отношение разходите, т.е. за получаването на информацията и повторното използване. Бяха внесени наистина и от наша страна изменения в този смисъл. Освен това, знаем, че в държавите членки има доста разлики по отношение е, тези въпроси. Трябва да видим какво може да се направи що се отнася до е, цифровизирането в е, обществения сектор, как стои въпроса с е, това цифровизиране, как се решава в различните държави членки. Един друг проблем става дума за, за някои за информация с висока добавена стоеност. Имаме от една страна предложението на комисията, но пък може би не трябва и комисията да е, дава чек, празен чек. Що се отнася до крайното използване на тази информация, говорим все пак за социални партньори и други участници, които са важни за гражданското общество. И мисля, че Комисията може би трябва да организира обществено допитване, за да види как да се уточнат нещата тук. А, що се отнася до критериите, които ще бъдат приложени за използването на тази информация, най-вече да се има предвид специфичната ситуация на малките и средните предприятия. Там трябва да се насочат усилията на Европа. И накрая искам да кажа, че не трябва да забравяме е, защитата на личните данни. Технологията, разбира се, се развива много бързо. Информацията е все по-достъпна. Политиката се, концен... се съсредоточава върху опазването на данните. Това е добре, но мисля, че трябва да продължим в тази посока.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 за ЕКАРЕ, господин Сулик, той е докладчик в Сянка, но изпрати коментарите си по имейл, тъй като нямаше възможност да се присъедини към нас днес. За Ауде, Дита Харазова е докладчик, но мисля, че колегата и ще я замести. Благодаря много. Дита много съжалява, че няма да може да се присъедини към нас днес, но ме помоли мен да кажа няколко думи. Тя благодари на Юлия за Остановището. Има елементи, които иска да коментираме. Положителните аспекти на а, Директивата за околната среда и информацията за нея трябва да се включат тук, да се прилага а, за всички данни принципа, а не само за екологичните и данните за околната среда. В същото време а, тя подчертава, че АЛДЕ не смята, че е изменен окончателно а, обхвата на приложното поле, така че държавите членки все още имат възможност да коментират. Има елементи, които не би следвало да бъдат достъпни, но винаги държави, а, гражданите би следвало да имат възможността да изискват тази информация. За другите изменения на АЛДЕ, искаме да бъде навременно предоставена информацията и данните. Например, данните за трафика са важни тук и сега, а не 24 часа по-рано или по-късно. Също така всички данни за карти трябва да са безплатни. Настоящите такси от държавите може би покриват част от разходите, но се получава така, че държавите или правителствата се превръщат като подизпълни... на подизпълнител на някои от големите предприятия и по този начин а, плащаните такси от а, гражданите не се използват. Също така трябва да се а, следи нивото на таксите и също така Дита няма търпение да продължи работата си с Юлия до завършенето на този а, доклад. Тъй като няма други а, желащи да се изкажат по тази тема, давам думата на Европейската комисия. Благодаря, госпожо а, председател. Искам да отправя благодарности към докладчицата, както и на всички останали изказани се за вниманието, което са отделили на това предложение. Няколко елемента, на които искам да се спра. Въпросът за защитата на данните беше повдигнат. Без съмнение, директивата би следвало да се прилага с пълно спазване на правилата за закриване на данните, защита на данните. Също така искам да подчертая важността на тези напори от данни с висока стойност. Това е изключително важно, действително достъпността на този вид набори от данни в Европейския съюз ще бъде от изключителна важност за малките и средни предприятия. Наистина трябва да има рамка за списъка, за който говорихме, но тази рамка не трябва да бъде твърде възпираща и ограничаваща. Също така, друг въпрос, който беше повдигнат от още няколко души, съществуващата директива и предложението на Комисията за промяна стъпва на националните а, е, режими за достъп. В същото време ние знаем, че достъпът е хармонизиран в Европейския съюз, например в областта на е, екологичната информация, информацията околната среда. Това може да се признае в крайна сметка, но не би следвало да превръщаме директивата за обществената информация в а, допълнение на тази за достъп до информация. А, също така, а, предложените изменения ще подпомогнат много малките и средни предприятия и всички данни сочат, че предоставянето на тези набори от данни на ниска цена са много по-големи, отколкото а, доходите, които биха могли да получат обществените предприятия, ако са платени. На следващо място, предложението на юрист-лингвистите, е, по-конкретно за програмите за финансиране, може да се използва евентуално финансиране за подобряване на ползваемостта на наборите от данни, за подобряване на оперативната съвместимост, както и за други елементи. Благодаря много. Благодаря. Давам думата отново на госпожа Реда, нашата докладчица. Благодаря много. Благодаря на всички докладчици в Сянка за техния градивен подход и това, което ще се опитам да направя в компромисните изменения, да отчета наистина всички приоритети на политическите групи, да ги комбинирам. Това не винаги е лесно, както знаете. Разбира се, за приложното поле имаме становища, които много се различават. Да се ограничи това, което вече съществува, до едно по-широко право на достъп, така че ми се струва действително предложението на комисията да се припознае там, където съществува такава хармонизация, това да бъде изрично казано, струва ми се това предложение добро, но няма да предложим в компромисните изменения пълен достъп за всички области все пак считам, че е много важно Европейския парламент да бъде с активна роля, що се отнася до определенето на наборите от данни с висока стойност. Ето защо съм съгласна с казаното, че картовите данни са особено важна част за това, но ние няма да даваме а, карт бланш, а, така както спомена госпожа Яконсари, а не би следвал комисията сама да решава кои ще са тези набори от данни. Вместо това предлагам един доста скелетна лист, обща рамка, скелет на списък за това, кои са тези набори от данни и съответно комисията да може да актуализира информацията, да прецизира в съответствие с развитията на областта. Знаете, че отворените данни са много променящо се, динамично променящо се поле и трябва да има възможност за уточнение и изменение, без да се преминава през цялостния законодателен процес. Ето защо считаме, че и делегирания акт е инструментът, който ни дава максималния контрол върху този процес, но все пак не се променят основните елементи, фундамента на директивата, така или иначе. Имаше добри предложения за критичната инфраструктура, защитата на данните, които ще приемем. Също така по обществените предприятия, както казах, най-добрия вариант е лек подход, където а, виждаме, че а, тези правила не се включват, не се прилагат за обществените предприятия, но все пак те са част от приложното поле. И по заплащането и таксите, всички доказателства сочат в посока на това, че по този начин се създават допълнителни разходи за въвеждане на системата за таксуване, но все пак има конкретни сектори, които имат нужда от конкретна закрила и компромисните изменения няма да се отнасят, няма да засегнат музеите. Те са много важни за НП. Надявам се, че ще намерим обща основа. Надявам се всички групи да се съгласят, колкото по-бързо приемем позицията в ИМКО, толкова по-голямо въздействие ще имаме а, в а, водещата комисия, където ИМКО е с правило 53+. Надявам се наистина следващата седмица с докладчиците в сянка да приемем компромисните изменения. Ако има допълнителни въпроси след това, ще можем да ги уточним в писмена процедура. Благодаря. Благодаря ви много. Целта е да се гласува в нашата комисия на 10 или 11 октомври. Благодаря ви много. Можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Става дума за проекта становищата за приложението на трансграничната директива за здравеопазването. Докладчик по становище е госпожа Грабини. Заповядайте. Благодаря ви много. Благодаря. И добре дошли на всички. Добре дошли в новата година. Ние всичките знаем, че субсидиарността е валидна също и за услугите в областта на здравеопазването. Става дума за приложението на директивата за здравните услуги, през, презграничните здравни услуги. Тази директива от 2011 година. Всеки един от нас стига до същите заключения като комисията, т.е. здравните услуги не са великолепни. Тук също става дума и за всичко, което означава знание за процедурите, разходите и така нататък. Така че аз подготвих проекта за становище на нашата комисия и очаквам също и предложенията на колегите. Но що се отнася до това становище и предложението на комисията, мисля, че трябва да се работи за подобряване на общественото здраве, като се спазва принципа за свободното движение на гражданите – и за да се подобрат знанията на пациентите, ние имаме проучвания, които показват, че около 20% от гражданите не знаят своите права по отношение на лечение в провеждане в чужбина. Така че, според мен, би било разумно да се говори за това, че трябва да се улеснява мобилността, но също времено трябва и да се държи сметка за развитието в тази област. Има преди е, цифровите, цифрово издаваните рецепти, фактурите също по интернет. Поставихме ударението върху е, защитата на пациентите, на потребителите и в тази област трябва да се осигури повече яснота, повече прозрачност по отношение условията, при които може да се провежда лечение в друга страна в Европейския съюз. Трябва да има, разбира се, професионална застраховка гражданска отговорност, защото по някой път може услугите да не са необходимото качество. И в този смисъл направих своите предложения за изменения. Не смятам, че ще има много емоции. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да се работи за подобряване на настоящата директива и искам да се възползвам от възможността, за да благодаря на комисията за новото предложение. Все още не съм получила предложения от альтернативни докладчици. Очаквам още, но крайният срок е 12 този месец. Ще ми се да намерим обща почва за разбирателство, за да се подобрят качеството на здравните услуги, да се въведе цифровизацията, да се подобре информацията относно процедурите, разходите и процентите на реимбурсиране във всичките държави членки. Иначе за останалото държавите членки са тези, които отговарят не се става дума да ги заменим, но в тази, при тази процедура за провеждане на лечение отвъд граница трябва да се, нещата да се подобрят. Направих също едно друго предложение – в смисъл комисията да прави редовно проучване, отчет и да докладва пред парламента. Благодаря от ЕНП. Докладчик е господин Бушай. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, нека да благодаря на госпожа Грапини за изготвения доклад, да и благодаря, че се занима с някои от проблемите при приложението на директивата. Тази директива е едно от най-високите постижения в областта на здравеопазването за европейските граждани и съвсем не е добре, че недостатъчен брой европейски граждани са информирани, че могат да се лекуват и в други държави членки и разходите им да бъдат възстановявани. Беше публикуван доклад от страна на комисията за приложението и доклад на Евробарометър през май 2015 година, когато по-малко от 10% от гражданите бяха информирани за възможността да се лекуват в друга държава членка и е, това беше тема, която ме вълнува още от е, самото начало на работата ми тук в Европейския парламент. Опитах се да организирам някакви информационни кампании в Румъния. Раздадохме флаери. Е, известно време бях и председател на националния орган за осигуряване в Румъния. Е, и тогава имах възможност да работя по проекта правилата за приложението на директивата, но тези информационни кампании не са достатъчни и трябва да се направи повече на европейско равнище, за да се информират гражданите. Има различни препятствия, създавани от здравните системи пред достъпа на гражданите до такова трансгранично здравеопазване. През 2015 година не всички държави членки са били приложили директивата. И а, информацията от заинтересованите страни е, че има много още завършене в държавите членки. Това казват, например, организациите, защитаващи правата на пациентите. Що се отнася до пациенти, пътуващи в чужбина за лечение, не всички държави членки са способни да предоставят такива данни и начина по който те се събират не е сравним, защото е различен в различните страни. Предлага се е, цифровизиране, събирането на различните типове данни и затова подкрепям е, предложението на докладчика в тази насока. Насърчаването на електронното здравеопазване и оперативната съвместимост е, трябва да помогне за предоставянето на здравеопазване. Трябва да има и възможност за подаване на жалби там, където пациентите смятат, че правата им са нарушени. Точно както за потребителите има такива правила. Именно заради това трябва да се измени тази директива, така че да се а, въведе и задължителен механизъм за подаване на жалби. Благодаря много за вниманието. Надявам се, че с съвместните си усилия ще подобрим още повече. Това вече е добро постижение за европейските граждани. Господин Солико е докладчик сянка от ЕКР. Пратил е коментарите си по имейл. Преминаваме към господин Селимович, докладчик сянка от АЛДЕ. Благодаря ви, госпожо председател. Нека да благодаря на докладчика, госпожа Грапини, за отличния проект доклад. Докладът покрива много темите, по които трябва да работим активно. Директивата е от 2011 година и тя даде надежда на много пациенти в Европа, търсещи по-добро здравеопазване. Директивата имаше за цел да насръчи мобилността на пациентите и да установи твърдо тяхното право да търсят възстановяване на разходи е, за лечение, проведено в други държави членки. Въведоха се и национални лица за контакт. Държавите членки обаче много бавно приложиха тази директива. Доклада на Европейската комисия от 2015 година ясно показват, че въпреки, че крайният срок за транспонирането беше 23 октомври 2013 година, срещу 26 държави членки се е наложило да се започнат процедури за нарушение поради нетранспониране на директивата. 26 от 28 държави членки. И а, е, въпреки, че транспонирането вече е приключило, има сериозни приложени проблеми при прилагането на директивата. Ето, например, има елементи, които изискват предварително одобрение е, и определени правила, когато се изисква използване на високо специализирана медицинска инфраструктура или покриване на нощувки в хотели. Но нито една от държавите членки не, са посочи, не е посочила кои типове лечение са покрити. В 14 държави членки за пациентите е съвсем не е ясно кои типове лечения трябва да подлежат на предварително одобрение – защото поне един, а по някой път и двата критерии не са изяснени от националните органи. Ако аз трябва да платя много голяма сума пари за лечение и не, не знам дали тя ще ми се възстанови, едва ли ще търся това лечение. Да не говорим, че се изисква превод от всички, на всички документи които да са сертифицирани в документ в страната на лечение. И има също неяснота, що се отнася до работата с лични лекари от разстояние. Именно за това става ясно, защо толкова малко пациенти прибягват към тези възможности европейските граждани на практика не познават достатъчно добре своите права. Проучването на Европараметър показва, че използването на тези възможности е доста под евентуалните възможни нива, което означава, че трябва да насръчим по-добро сътрудничество между властите по-бързо сътрудничество, да се намалят административните изисквания, когато някой иска да се лекува в чужбина и да се насърчат държавите членки по-добре да изяснят как следва да се прилага директивата за трансграничното здравеопазване, за да може пациентите да знаят какво се иска от тях. Ще направя съответните изменения. Благодаря. Господин Евни има думата. You, Благодаря ви много, госпожо председател. Помислил съм си по тази тема. Изслушах и колегата пред мен. Одобри се Брекзит и британците, живещи в европейски страни, европейците, живеещи в Великобритания, се оплакват, че не могат да получат здравеопазване и на двете места. Обаче, всъщност, ето на, вижда се, че тази система за здравни грижи, или иначе не е действала добре. Така че, благодаря ви много, че ни казахте, че не е действала добре, че не действа добре в 26 от 28 страни. И от името на комисията, заповядайте, моля. Благодаря много за коментарите, благодаря за проекта становището е, от името на комисията ИМКО. Приветстваме това проекта становище. То отразява и позицията на комисията. Нещо, което ще стане ясно в доклада за приложението на директивата за трансграничното здравеопазване който ще излезе през октомври тази година. Приложението на директивата е важно, тъй като то е промяна в начина по който работи Европейския съюз по отношение на здравеопазването. Пациентите имат право да се лекуват в чужбина, предоставя се информация и има правна рамка за сътрудничество на държавите членки по различни теми, свързани с здравеопазването. Това е област, която е особено важна за Европейската комисия и също така за европейските граждани. Всяка година милиони пациенти, милиони хора пътуват до други а, европейски страни и техните права са гарантирани, а, включително и чрез улесняването до, на достъпа до висококачествено здравеопазване в другите държави членки. Всяка година близо 2 милиона пациенти се възползват от системата. Искам съвсем накратко да опиша състоянието на а, транспонирането и в проверките за съответствие. След крайния срок за, предбл... за транспонирането започнахме да правим проверки на пълнотата на транспонирането и започнахме 20 6 процедури за нарушение, както беше съобщено. Много се радваме, че тази първа фаза вече е приключила и всички нарушения, свързани с тази фаза и процедурите по тях са приключили. Освен това, сме преминали към втората проверка за изпълнението сега. Правим оценка именно на това и структурните диалози с държавите членките като в момента, а някои от тях вече дори успешно са приключили. При усилията си за приложението приоритизираме най-важните елементи, по които има нарушения на правата на пациентите. Основните елементи, с които се занимаваме, са четири. Първо, дискриминацията при възстановяването на разходите за трансгранично здравеопазване. Втори, второ, непрозрачно ценообразуване и дискриминация на път, срещу пациенти от други държави членки. Твърде дълги, на трето място твърде дългите списъци процедури, изискващи предварителна авторизация. И на четвърто място прекалено тежките административни процедури или за възстановяване на разходите, или за предварително авторизиране. Вече постигнахме резултати. Няколко държави членки промениха своите правни норми в полза на пациентите след проведените структурни диалози. От там нататък през октомври ще излезем с доклада за приложението, както казах, и там ще има информация за най-последните развития. Работим и по обмена на добра практика, за да може държавите членки да подобрят мерките за приложение. И тук ще се занимая малко повече с някои елементи, е, които бяха споменати в направените току-що изказвания. Първо, липсата на информираност. През октомври 2016 година организирахме конференция, предавана по веб която е свързана с е, увеличаването на информираността. Това беше една от действията, което предприехме, за да подобрим познаването на директивата. Ще има и съвместно организирана конференция между Генерална дирекция Санто и Генерална дирекция Регио през декември тази година, която ще се занимае по-конкретно с трансграничното здравеопазване и проектите в тази област, които такът в момента. Каним ви да присъствате. Освен това, новата кампания Европейския съюз и аз е насочена към младите и е, има за цел да ги информира за това какви са възможностите им за получаване на планирано и не, планирана и непланирана здравна помощ. Е, информационните канали са канали, използвани от младите, като Фейсбук, например. И освен това работим по подобряване на ефективността чрез редовни срещи. Проведохме и едно проучване за подобряването на предоставянето на информация на пациентите, което беше публикувано през юли. Това проучване разработи водещи принципи за практиката на националните лица на, за контакт. И тези принципи бяха договорени с консенсус между националните лица за контакт този тип принципи не са въвеждани преди, така че това е крачка заслужаваща похвала. Имаме и данни за най-добрите практики за подобряване на функционирането на тези лица за контакт. Що се отнася до трансграничното сътрудничество, насърчаваме сътрудничеството между държавите членки, особено в пограничните райони, в полза на пациентите. И това техническо проучване беше публикувано през март и показва а, различни бизнес кейсове, които иллюстрират сътрудничеството и различни списъци с важни елементи, които се препоръчва да бъдат изпълнени и тази тема ще се засегне през декември. За електронното здравеопазване насърчаваме сътрудничеството между държавите членки в тази област. Целта е да се предоставят оперативно съвместими решения, които да могат да подобрят предоставянето на грижа по последователен и висококачествен начин. През април тази година подобрихме мерките за дигитални трансформации на здравеопазването на един европейски пазар. Там се очертават и финансовите измерения на усилията в областта. В заключение, проектът становището на комисията им го съответства на начин на мислене на комисията и е, го приветстваме. След 5 години действие директивата е подобрила правното правната сигурност за пациентите при тяхното лечение в, тяхната страна и извън нея. И това се вижда и от юриспруденцията на съда. Сравнително малко са случаите, при които са подавани жалби за нарушение на принципите на трансграничното здравеопазване. Благодаря. Благодаря много. Господин Шулц, виждам, че идва малко по-късно. Искате ли да се включите? Да, благодаря, госпожо председател. Извинявам се за закъснението. Имаше дискусия по балканските въпроси и промяна на границите, така че закъснях. Благодаря и аз на докладчицата, която е приготвила това становище. Според мен, основното подобрение, област на подобрение е потвърждението, което се предоставя на гражданите за техните права. За съжаление, не са наясно гражданите с техните права. Ние не разполагат с нужната информация в трансграничното здравеопазване. В много държави има много трудности за осъществяването на така наречената свобода на движение. За това се радваме на тези директиви. Информацията и прозрачността са особено важни. Има неща, които обясняват тази ниска информираност. В националното законодателство има много разминавания. Някои държави членки има изискване за предварително одобрение. Съществува проблем и с липсата на критерии. когато се ползват част от тези права, става още по-трудно, когато опрат нещата и до възстановяване на разходите. Националните контактни точки трябва да предоставят информация на хората за техните права. Много разминавания в държавите членки. Много е важно да се очертаят нуждите, за да има съпосочност в работата в Европейския съюз. Трябва също така да хармонизираме някои видове данни, събиране на данни, обмена на информация между държавите членки, за да може след това да очертаем ясната и пълна картина за използването на тези права и тази свобода на движение, която се обхваща от директивата за трансграничното здравопазване. Чакам с нетърпение последващите заседания и считам, че с сътрудничество ще конкретизираме измененията, които ще подобрят този текст. И няколко последни думи от докладчицата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на альтернативния докладчик, също и на комисията. Както казах от началото, нашите виждания се допълват. Ние не сме на някакви противопостоящи позиции е, и съм сигурна, че мога да разчитам на опита на колегите в съответните им страни. Кристияна спомена за собствения си опит, но не е единствена, която познава този сектор – и се надявам, че проекта за становище, което, който представих и всичко, което ние днес обсъдихме, ще върви всичко това в добра посока. Комисията каза, че има проблеми, свързани с реимбурсирането, с дискриминация, с закъснение. И мисля, че всички ние виждаме нещата по един начин, всички смятаме, че трябва да се опрости достъпа за гражданите до е, здравните услуги, да се подобри положението на гражданите, които да имат достъп до, тези услуги. И това, което каза и комисията, не трябва вече да търпим някои дискриминации към определени категории граждани. Например, е, един гражданин може да бъде дискриминиран, ако няма достъп на, за здравни услуги на език, който е, той, трябва да разбира, дори да отиде в друга страна. Искам да благодаря на всички и съм сигурна, че когато ние обсъдим на 10 октомври е, измененията, ще постигнем много добри компромисни изменения, защото целта ни е еднаква да има достъп всички граждани. 12 септември е крайния срок за изменение на обяд. И така, Продължаваме нататък с гласуването. И първия ни Първата ни задача по гласуването е докладът за предложение на регламент, което, което определя правилата и процедурите за постигане съответствие с законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, но първо няколко думи от господин Сулик. Си, грация, президента. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да привлека вниманието на всички колеги. Поисках да взема думата, защото през последната седмица се получи нещо доста опасно за функционирането на демократичното функциониране на комисията. Представихме изменения 231-234 относно е, изменения, които касаят е, страната по происход и е, проследимостта. Тези изменения бяха гласувани отделно в списъка, но по един доста така малко не много правилен начин. Те отпаднаха. Е, това касае оговорния, оговорното лице, нашите изменения са такива. Знаем, че това е един много неудобен въпрос политически, но те са, напълно се вписват в доклада. Става дума за сигурността и защитата на потребителите. Беше казано, че тази тема ще бъде включена в регламента от 2013 година относно сигурността на продуктите и пазара. Знаем, че това не е така. Този регламент всъщност беше изготвен от съвета през 2014 година и с днешното гласуване нищо не, не подобряваме. Днес а, а, се намери технически начин да не се засегнете политическата тема. Всъщност, а, е, това е един сектор, който е полезен за производителите, но и също за потребителите. Вече не искаме да се подиграме с гражданите. Вижте, става въпрос за процедурен въпрос. Само с минута разполагате. Нямате твърде много време. Релативи рейт. Това, което ние искаме е тези изменения всъщност да бъдат включени отделно за гласуване нито в изменението 234. Аз се обръщам всъщност към всички. Идеята е да се, за, да се защитат а, а, потребителите и аз искам да може. Okay, Мисля, че става ясно все пак. Благодаря. Ясно е, че и двете изменения 200, 31 и 32 са свързани с евентуалното приемане на компромиси 4 и 32, така че отделно гласуване няма да бъде, не би било в съответствие с компромисните изменения. Ясно е, че ако те не се приемат като компромисни изменения, няма да гласуваме другите изменения. И с това мисля, че можем да продължим нататък и да започнем с гласуването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 We close Край на гласуването. Приема се компромис 5, с което преминаваме на изменение 241 за, против, въздържали се. Приема се. И сега всъщност ще продълж, ще променим, е, ще проверим, извинявайте, изменение 241, гласуваме електронно. We close the vote. Край на гласуването. И наистина с право помолихте да проверим, защото се отхвърля това изменение. 241. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 274 за, против, въздържали се, Приема се. А, е, извинявайте, ще проверим. Изменя 240, 274. Волт. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Искаме се да проверим. Компромис 8. Моля, гласувайте.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 Всъщност устното изменение го виждате и може да го прочетете, затова нека гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим с електронно гласуване устните изменения. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14.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 Everybody found it? NV7? Намерихте ли всички NV7? Yeah, but it's not the same for everybody. Everybody found NV7? Okay, so who is in favor of NV7? Кой е за NV7? За, против, въздържали се, приема се. NV10 сега, за, против, въздържали се, приема се. NV1 за, против, въздържали се. Проверяваме. Електронно гласуване NV11, моля. We close vote. And it is rejected. Then... Край на гласуването отхвърля се. NV12 за, против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване по проекто доклада, така както беше изменен. Това го правим а, електронно, електронно гласуване. We close the vote. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за, 5 против и, извинявайте, 1 против, 5 против и 1 въздържал се. Сега ще а, гласуваме и по мандата за междуинституционалните преговори. Също електронно гласуване. Край на гласуването. И тук получавате мандата с 24 гласа за и 10 против. Може да процедирате към преговорите. Докладчика има думата. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря най-напред докладчика Сянка, с който имахме много полезно сътрудничество с всички други. Работата беше много техническа, много на, така усърдна. Това, са, това е регламент с повече от 60 члена. Благодаря също и на целият целия екип на комисията, секретарията, и отделните асистенти от парламентарни, на парламентаристите. Чудесна работа беха свържени. Е, разбира се, всички текстове са предмет на компромиси и наистина получихме голямо мнозинство за този текст, така че искам с е, да проведем колкото може по-скоро с е, комисията един разговор, да установим система за надзор на европейския пазар, което гарантира е, да опазва европейските предприятия, които много често е, са, подчинени, са подложени на нелоялна конкуренция. Then, uh, благодаря много. Ще гласуваме по предложения дневен ред е, календар за решенията е, за заседанията на ИМКО. С гласуване на ръка за, против, въздържали се, приема се календарът. А сега преминаваме към гласуването по доклада за взаимното признаване на стоки е, законно пуснати на пазара в други държави членки. Господин Стефан е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 Изменение 42 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по изменение 42. Край на гласуването. Приема се. И изменение 44 за, против, въздържали се. Приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 58 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Ком... Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 100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 Сега проекто доклада с приятите изменения. Гласувайте електронно, моля. We close the vote. Край на гласуването. Един глас в повече има от ЕНП. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство 31 гласа за, един глас против, един въздържал се. Поздравление на докладчика. Ще гласуваме и по мандата за започване на междуинституционни преговори, също електронно. Заповядайте. Още петима има да гласуват. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство 28 гласа за, 5 гласа против. Поздравления за докладчика. Искате ли думата? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка и на съветниците и на всички колеги от всички политически групи, защото сътрудничеството между политическите групи беше много продуктивно. Сроковете бяха кратки, но всички подходиха е, изключително конструктивно и затова постигнахме добри резултати. Надявам се, че ще постигнем добри резултати и при тристранния диалог. Целта е да се подобри зоната на прилагане на правилата за взаимно признаване. Благодаря. Поздравления. Сега ще помоля заместник председателката Кайтлин Штайлер да поеме председателството. Okay, if I can call the meeting to order. Um... Добре, колеги, нека да продължим нататък. Преминаваме към следващия доклад. Става дума за по-доброто. Ако искате да продължите разговорите си, можете да го направите, но извън залата. Нека да продължим работата си. Следващата точка е по-доброто прилагане и модернизация на правилата за защита на потребителите в Европейския съюз. Дам думата на Дан Далтън, докладчик. Благодаря ви, госпожо председател. Много се радвам, че сме всички отново тук. Надявам се, че лятото ви е било приятно. По този доклад, доклад, който публикувахме преди лятната вакансия, първо искам да благодаря на секретарията и служителите за това, че работиха много сериозно, за да излезат доклада преди лятната вакансия. Надявам се, и това беше постигнато, така че се надявам, че ще проведем бързо преговорите в комисията и ще приключим работата скоро. В много области предложението на комисията е, по, е добро предложение за подобрение. Има различни реформи, които се предлагат. Правя някои предложения за изменения, но по никакъв начин нямам за цел да подкопавам предложението на комисията или да го пренаписам. Моите изменения са по-скоро допълнение. Най-голямото най-голямата промяна за потребителите е свързана с автоматичното право за, на оттегляне. Да, е, бяха изложени някои възражения. Има много малко малцинство потребители, които са склонни да злоупотребяват, но това не означава, че трябва да се отнеме това право на останалите потребители. И мисля, че повечето ми колеги бяха съгласни с моята позиция. Това, което може да направим, за да предотвратим злоупотреби, може да има мотив в преамбюла, в който да се очертават идеи за действие, когато има някаква злопотреба. Но иначе, ако даден потребител пазарува по интернет и няма право, няма възможност да види на живо продуктите, да ги пипне и прочие, да ги, проб, да ги пробва, тогава няма как да отнемем правото на отказ. Другите ми изменения имат за цел да внесат малко повече яснота, особено що се отнася до възможностите за налагане на глоби, основани на оборота. Имаше а, такива предложения и по-рано. Тези глоби имат за цел да насърчат интереса на потребителите, да защитят интереса на потребителите. Ето, например, е, случая с Volkswagen. Собствениците на, на Volkswagen, които не отговарят на правилата, не са получили нищо благодарение на това, че на Volkswagen е наложена огромна глава. Затова трябва да имаме това предвид, когато се налагат глоби. Глобите не трябва да бъдат просто начини за трупане на някакви приходи към бюджети. А, и затова предлагам глобите да са много по-тясно свързани с конкретни действия за обещетяване на потребители или за осветяване на практики, е, които са довели до проблема, за който става дума. След това, за продажбите от врата на врата, няма да го, нужда да говорим за а, техните положителни или отрицателни страни, но трябва да има мерки в случай на злоупотреби. Доклада по собствена инициатива на Европейския парламент беше гласуван точно преди лятото. Опитах се да му обърна възможно най-много внимание, но срокът беше съвсем кратък. Знам, че има подобрения, които някои колеги искат да направят, но мисля, че най-важното е да се гарантира методология, която да е общо европейска и да е, всява доверие и да е достатъчно ясна. Трябва да има ясноти за прозрачност на пазара, мерките бяха предложени от комисията и трябва да се има предвид какви са основните параметри. Информацията трябва да бъде кратка и ясна, разбираема за потребителите. Да става съвсем ясно какво се вижда на екрана. 12 страници описание как функционира електронна търсачка – е нещо, което потребителите най-вероятно няма да прочитат, особено ако имат нужда да използват търсачката бързо. Информацията, която се предоставя на потребителите, трябва да се предоставя по начин достъпен за всички, включително и за хора с увреждания. И освен това е много важно потребителите да знаят точно от кого купуват, когато купуват в електронни магазини. За това трябва да има по-голяма яснота. Вече имахме такива проблеми с авиолиниите. Вече няколко години в Европа авиолиниите са длъжни да съобщават коя точно авиолиния оперира полета, за който предлагат билети в случай, че има сътрудничество с други авиолини. Предлага се и възможност за мобилно приложение на правата на потребителите под формата на платформа, която да предлага информация но тази платформа не, не се предполага да се използва за подаване на жалби, но по-скоро за, а по-скоро за това гражданите да опознаят по-добре правата си. Такива приложения за информация за потребителите, за техните права, се разработват и на други места в момента. И това ще отполза и за европейските граждани. И казваме, че това е от полза за европейските граждани. Ще го наречем European Consumers Rights App. ECR може да е съкръщението, виждам. Та иначе въпросът е, че такова едно приложение ще помогне за задълбочаването на правата на потребителите в Европейския съюз. Очаквам да си сътрудничим добре с колегите. Благодаря. Прекрасна идея да има а, такова приложение. Идеята е добра. Има много хора, които могат да се включват. Разбира се, името подлежи на обсъждане, господин Рамов от ДНП. Благодаря, госпожо. Благодаря. Благодаря и на докладчика, че работи толкова бързо, за да можем ние да продължим работата по междуинституционалните преговори. Това е много важна тема, по-специално за европейското общество. Приложението ми се струва, че е добро, но наименованието не съм много убеден с това съкръщение, което предлагате. Но добре, по това може да поработим още заедно. Ако това приложение трябва изобщо да се появи. А що се отнася до правото на отказ, е, всъщност не смятам, че е особено умно, разумно да се върнем на това право за отказ. Това е основно право за потребителите. Те го познават, това е право, което лесно се разбира и според мен не трябва да изпращаме лоши послания. Трябва просто така да останат нещата. И затова съм съгласен с становището на докладчика. Мисля, че всичките политически групи ще стигнат до е, единодушие по този въпрос. Да, може да е имало злоупотреби, но не смятам, че те са били чак толкова многобройни, че да се действа по някакъв начин. Това са съвсем редки изключения, изключения. И според мен не е много целесообразно сега да взимаме мерки. Е, що се отнася до санкциите, да, те трябва да бъдат разобеждаващи за предприятията, които прилагат някои нелоялни методи и способи. Господин Далтън направи добро предложение. Според мен може то да бъде допълнено, като въведем е, една обща глоба. И за това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 за правата на европейските потребители. Искам да благодаря най-напред Даниел Далтон за този проект доклад. Хубаво е, че се е, премахва предложението на комисията, което променя нещата, но и да се махнат това право за, за отказ. Искам е, също да повторя, че в е, съществуващото законодателство потребителите са отговорни за намаляването на стоеността на стоките, което проистича, ако стоките се използват не по, неправомерно. Така че имам намерение да внеса предложения за изменения за работата с платформите и с нелоялна не, не конкуренция. Изменение 24 се твърди, че трябва да бъде етикетирано всичко ясно като промоция. Но независимо от това, едно плащане, което е само от там, един от параметрите, които сформират резултатите от проучването, не трябва да се счита, по същи, да се разглежда по същия начин. Така че държа да подчертая, че предложението на комисията да се промени директивата за търгов... незаконните, нелоялни търговски практики се вписва в настоящото законодателство трябва да се изясни, че едно плащане осигурява а, а, трябва да се счита като практика, която не е добра за потребителите. Става дума за един подход, което е като основно за това предложение. Държавите членки и австрийското председателство трябва да ускорят преговорите и да се постигне едно решение, колкото може по-скоро преди края на този мандат. Uh, благодаря, Никола. А сега либералите. Благодаря много, госпожа председател. Нека да благодаря на господин Далтън за проекта доклада. Действително, докладът е отлична основа за обсъжданията ни тук и за работата която ни предстои. Важно е, че трябва да се актуализира правото в областта на защита на потребителите, тъй като има твърде много измами при поръчки по интернет, има потребители, които купуват стоки без да знаят точно кой ги продава, така че е крайно време да се действа. И приветствам предложението на комисията, което пък е от своя страна господин Далтън е подреб подобрил по няколко важни начини. Съгласен съм с него за правото за отказ. Напълно съм съгласен. Няма достатъчно доказателства, че е имало злоупотреби с този тип права. Това беше подчертано в изслушването, което приветствахме. Затова предложението на комисията, което премахва правото на потребителите за, от, за отказ от стоки, а, а, дори когато са били а, използвани тези стоки малко по-дълго, отколкото е било необходимо за да се пробват, всъщност влушавам значително правата на потребителите тежестта на доказателството пада вече на плещите на потребителите. Те трябва да доказват колко са използвали дадена стока. Аз ако си купя кафе машина, трябва ли да докажа, че е, е съм я използвал повече от 10-11 пъти преди да се щупи? Машината трябва да работи. Ако е, се щупи, трябва да мога да я върна. Или, да си получа парите, или да получа замяна когато потребителят иска да се иска когато се иска потребителят да получи възстановяване на средствата дори преди стоката да е стигнала и да е получена от, да, обратно от търговеца, има ли действително а, реална потребност от нормативни мерки в тази област да има такова изискване за възстановяване на средствата. Действително ли е проблем това и налага ли се да... Това е въпрос към комисията, за да знаем дали наистина е необходимо. използването на средствата от глобите пък също е много добра идея да се насочи към защита на правата на потребителите. И се радвам, че се засилва и подчертаването на европейските методологии. Тоест, ако има оценка служи по случай, трябва да се работи по обща методология. Има и няколко точки, по които не съм съгласен с господин Далтън. За прозрачността за онлайн платформите. Приветствам комисията, подкрепям комисията, че потребителите трябва да получават информация за това дали някакъв резултат, който ми подава търсачката, е платен от даден търговец или не. Когато търся хотели в Booking.com, трябва да знам този хотел специално рекламиран ли е или получавам равнопоставена информация за всички хотели. И този тип информация е много важна, когато потребителите резервират хотели, автомобили и прочие. За потребители като мен е изключително трудно да разбера по какъв начин се филтрира информацията и се подрежда при предоставянето на отговорите. Потребителите имат право на достъп до информация и трябва много добре да знаят как се подрежда информацията, защото това може да отрази, се отрази и на тяхното поведение. Трябва да се има предвид също, че когато има е, различни коментари за определени стоки, те трябва да са е, ясно обозначени като проверени или не защото може да се плати на някой да пише колко хубав е един ресторант, а пък неговите конкуренти от другата страна на улицата да платят на друг да пише колко е лош този ресторант. И двата типа информация а, са некоректни. Трябва да имаме предвид също и че имаме нужда от повече яснота за 4% от оборота, как се изчисляват те. Подкрепям идеята да има хармонизиране на санкциите на европейско равнище в определена степен. Това са основните елементи. Нямам време да спомена всичко, но ще подам съответните изменения. Благодаря на господин Далта. Ние очаквам да работим добре по становището. Благодаря. Има ли някой от зелените? Не, в такъв случай Обединената левица няма желаящ. Има желаящ от Обединената левица. Заповядайте. Äh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Нашата група приветства тези разисквания. Считаме, че е важно да се засили защитата на потребителите, но искаме това да се извърши в техен интерес. Затова проследяваме с интерес работата на докладчика и по-специално приветстваме предложението на докладчика да се върне на предложението на комисията да ограничи правото на отказ. Е, смятаме, че е важно право. Това е най-важното право за европейските потребители. Не трябва да се преразглежда този въпрос. Напротив, това право трябва да бъде засилено. Но, що се отнася до наказанията, ние не сме съгласни с предложението на докладчика 4% минимум от оборота на предприятието, годишния оборот самата терминология най-малко, която се предлага от докладчика, ни притеснява. Дали това е законно, дали от правна гледна точка това е възможно. А пък и от друга страна, държавите членки трябва да са тези, които да решават дали головата трябва да бъде по-висока или не. Други въпроси също бяха разгледани по време на разискванията и искам да се спърна един по-специално. Докладчикът предложи 100% от глобите, наложени на предприятията, да се изразяват с действия, които да бъдат в полза на жертвите. Съгласни сме, разбира се, по този въпрос, но имам някои, някои въпроси. На пръв поглед, такова едно предложение може да изглежда примамливо, интересно. Например, ако вземем предвид скандала с Volkswagen, наложено е лоба, която обаче е, също се получава от е, държавата. Невската държава. И Невската държава може да послужи пари, с парите да, из, да, да, да организира някакъв орган за контрол. Ние не сме против е, тази глоба да бъде изплатена на държавата, ако държавата, разбира се, извърши инвестиции или създаде някакви органи или агенции, които да не позволяват подобни нарушения. Всъщност, държавата е тази, която трябва да реши какво да направи с парите. А що се отнася до информацията, предоставена на потребителя, смятаме, че това е добра идея. Важно е тази информация да бъде ясна, полезна и може да, да влезем в подробности, но по време на следващото заседание ще бъдем по-подробни. И сега господин Зовил от, господи, от TFTD. Благодаря на докладчика. Струва ми се, че това е много добра основа. Тук говорим да се засили защитата на потребителите. Има много положителни аспекти, но и някои отрицателни. Например, задната дата Струва ми се, че губим възможност, например, както е случая с Дизелгейт, санкциите бяха 24 милиарда долара, 25 милиарда долара, ние днес губим тази възможност по този случай, който е както в случая с Кембридж аналитика. Но има много аспекти, които са положителни. Например, въвеждането на защитата на потребители, които са жертви на нелоялна търговска практика, както, например, подвеждащата реклама. Все пак ние сме в дигитална цифрова ера, има някои подобрения, които трябва да позволят на потребителя да бъде защитен. И подхода относно... Всъщност приветстваме въпроса, за, свързан с а, прозрачността, но трябва да знаем какви са критериите за определенето на оценката на продуктите. И, или дали а, продавача има, е по-добре оценен в резултатите от проучванията. Разбира се, Прозрачността е нещо много добро, но трябва все пак да внимаваме е, с това, че прекомерната прозрачност може да се превърне в проблем за конкурентоспособността и за конкуренцията изобщо. И това няма да бъде много ефикасна услуга за е, потребителя. Благодаря. Um, Благодаря. Дали имаме още някой? Всъщност, чухме всички групи, политически групи, за това започваме с желащите да се изкажат. Благодаря, госпожо председател. И така, аз бях докладчик по една тема, която беше много тясно свързана с това и в този смисъл взимам думата. Най-напред искам да поздравя докладчика. Мисля, че това е една добра основа за работа. Мисля, че той е разгледал всички основни въпроси. Но също искам да благодаря на докладчика за това, че упомена този регламент CPC, който ще бъде засилен по този начин и който предвиждаше съответните санкции. И предвиждаше също и създаването на тази мрежа CPC, това е много важно, защото защитата на потребителите трябва да бъде европейска. Но смятам също, че изпращаме едно послание към комисията, що се отнася до тази, тези групови е, действия. Но тук може да се окаже, че сме малко противоречиви, защото ако регламента CPC се прилага, няма да имаме нужда от други надзорни органи. Мисля, че просто трябва тази мрежа да функционира и така ще спечели доверието на потребителите. По отношение използването на прилагането на санкции, Мисля, че е, получените суми трябва да послужат за е, обещетяване на вредите и щетите, които са били е, предизвикани. Все още нямаме такива, такава система, както в Съединените щати. Но чух колегите от всички политически групи и относно правото за отказ и срокът по-специално. Що се отнася до този срок, той трябва да послужи на потребителя, за да може да изпробва продукта. И големите предприятия, които продават онлайн – въвежда такъв срок за отказ и това е много важно за големите предприятия, защото това е един маркетингов аргумент. Важно е това и за потребителите, които искат да изпробват продуктите. И на трето място, що се отнася до вътрешния пазар, тя никога не трябва да забравяме за вътрешния пазар – Разбира се, има злоупотреби. Това е така. Но кой трябва да решава тези проблеми, които е, съществуват? Аз не смятам, че имам чак толкова много злоупотреби и не трябва Европейския съюз да действа. Лоран Рес. Заповядайте. А Тереза Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика и да задам въпрос на комисията за някои конкретни въпроси по член 6 като практики. Докладчика покрива всички тези елементи, но има и една препратка към инициативата, която беше подкрепена много широко миналата година. Аз бях автор на тази инициатива. Радвам се, че разполагаме с нещо, което може да се използва. И мисля, че а, вече можем да ползваме определението на различни двойни, двойно качество на продукта. Това обхваща разпоредби, които не са толкова ясни. Би било добре да се пояснят. И искам да се концентрирам върху някои от измененията, които ще доведат до избягване до, на подвеждането на потребителите. Има такива случаи. Различни примери за това съществуват и в моя доклад. Аз посочвам, че Европейската комисия трябва да действа срещу такъв тип практики, които са в така наречения черен списък. Трябва повече равнопоставеност, повече юридическа сигурност на пазара и това е в член 6 и в обяснителния меморандум. Мисля, че комисията не е успяла правилно да определи някои от критериите, които се използват за продуктите. Мисля, че трябва да разгледаме различните предпочитания на потребителите, и има органи, които са по-подходящи да разгледат измененията, които са въведени в продукта, дали са правилно осъществени, дали имат по-голямо въздействие, така че това са някои от измененията, които аз ще предложа, за да подобрим текста. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Горсен. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам благодаря на докладчика за проекто доклада. Добър изходен текст имаме. Надявам се да продължим работата и да се надявам да успеем да свършим тази работа в рамките на този мандат. Има а, няколко а, момента, на които я ще се спра, но подкрепям всичко, което каза колегата Олга Сахалова. А, Въпросът за двойното качество се отразява най-вече на източните държави членки и това е една възможност да разрешим този проблем, да имаме силно законодателство, а не някакви повенчати решения. Ще споделя, че работих а, като докладчик по двойното качество в а, комисията Енви и това, което видяхме там – че се разрешава въпроса с промяната на приложението за не неконкурентни, нечестни, несправедливи търговски практики. Това е най-разумният начин да се справим с въпроса. Текста на комисията остава твърде много несигурност и трябва да бъде изменен. Уважаеми колеги, важно е ние като представители на гражданите да покажем силна амбиция за осигуряване на качество за всички граждани. Аз ще направя предложение за изменение в тази посока. Виждам в обяснителния меморандум, че господин Далтън не оставил възможност за подобрение, така че се надявам да разгледате и моето предложение. По другите аспекти на това досие приветствам подхода на докладчика за правото на оттегляне и освен това подкрепям предложението за мобилно приложение и смятам, че всяко ново приложение за по-добра видимост и информираност за правата на потребителите е добре дошло. Всяко едно такова предложение. Благодаря. Нямам друг в своя списък. Давам възможност сега. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Не виждам ръце да се вдигат, за това преминаваме към комисията. Мисля, че госпожа Родрига Галиндо е тук от името на комисията. Заповядайте. Добре дошла. <laughs> Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Също така много благодарности на господин Далтон, докладчика и на другите членове на Европейския парламент и на тази комисия за техния принос. Искам също така да отправя благодарности към всички ви за бързия напредък по този, по това досие от 20 юли датира то. Знаете, че е много амбициозна програмата на комисията по този много амбициозно е нивото на решимост и се радвам, че чувам и същото от вас искрено вярвам, че споделяме много от целите с вашата комисия. В момента няма как да предвидя позицията на комисията по окончателния ви доклад, но бих могла да споделя някои предварителни коментари. На първо място това, което е, е вероятно най-спорната част на нашето предложение, е именно правото за оттегляне. Аз исках да ви уверя, че комисията стои твърдо зад това право на оттегляне, особено по отношение на онлайн транзакциите е най-познатото право на потребителите, но тук се опитваме да предложим едно равновесие да не става твърде голямо натоварване на търговците, тъй като в момента имам доста сложни спорове и искаме в същото време да избегнем евентуални злоупотреби. Това, което се опитваме да постигнем съвсем накратко е да се хармонизира правото за оттегляне онлайн с настоящото а, състояние на нещата, такова каквото е в физическите магазини. А, когато един потребител изпробва продукта, може да го а, покара ако е кола и да го използва за малко, да го пробва ако е дреха, но не да го а, ползва като продукт под найем, защото това подлежи на друг тип, тип договаряне. Тук предложението, което предлагаме, правим, ще се отрази на много малък брой потребители. Иначе голямата част за потребителите, които използват правото си за оттегляне в съответствие с предвидената цел. Да не Удължавам тук дебата, но имам известни цифри и данни от нашите публични консултации, не само от малки и средни предприятия, но и от други предприятия, които с радост бих споделила по-подробно с вас. Сега по темата за двойното качество, също обект на някои бележки днес след обед. Тук ще разгледаме евентуалните изменения, които предлагат известно пояснение. Комисията подбра идеята да не се при, а, променя е, анекса, приложението, но да запазим логиката на това, което имаме предвид като нелоялна търговска практика, така както е в директивата. И ако тези стоки, които се наричат идентични, имат значителна разлика, да видим доколко това е логично да се отрази на процеса на вземане на решения при потребителя да дали е закупи или не. Имаме предложение от страна на съвместния научен център – който ще влезне в нашата работа и нашите разсъждения по отношение на това предложение. И се надяваме, че тази методология, която ще бъде също така разширена не само по отношение на храните, както е сега, но и други почистващи препарати и така нататък. И това тези съществени разлики могат да карат потребители да счита тези стоки за различни, а не за идентични. Говорим и за достъпа до онлайн метод за разрешаване на конфликти и за Европейски център. Винаги превесваме такъв тип идеи за разширяване на достъпа на потребителя към средства, до средства, които са в подкрепа на правата му. И ние самите всъщност планираме да инвестираме в такива решения в следващата година, но също така считаме, че такъв тип а, решение трябва да е гъвкаво, трябва да еволюира в съответствие с нуждите на пазара, така че не смятаме, че трябва такъв тип технологично решение да се ограничава в, ограничава в правната рамка, но комисията е готова да се върви напред и да се подобри а, съществуващото законодателство, ако е необходимо. Има и редица други интересни а, предложения в проекто доклада и в някои от позициите, изразени днес по-конкретно глобите, разпределението на приходите от глобите, мисля, че споделяме целта, че поне частично този приход трябва да се посвети на защитата на потребителите. Може би формулировка, която не е чак толкова крайна, бихме приели, но трябва да отбележа, е, както вие вероятно вече знаете, че срещаме много сериозна неохота от страна на държавите членки в съвета така както е сега дори, държавите членки твърдят, че има проблеми за субсидиарността, че такъв тип разпоредба върви срещу конституционните им принципи, бюджетните им правомощия и така нататък и така нататък. Трудна е борбата. Трябва да признаем. Също, пак по глобите, трябва да кажа, че приветстваме силно предложението в доклада да се изменят съответните разпоредби, които поясняват, че а, глобите, които са обект на максимум 4% от оборота, а, като минимум се прилагат единствено и само при нарушение, което е било обект на съвместно правоприлагане. Това е във връзка и с точка 7 от преамбила, не самата разпоредба и за това си мисля, че тук има нужда от пояснение. Също в това отношение отбелязваме с голям интерес предложението в проекта от доклада да се хармонизира максималната глоба която е приложима. Максим, максимума тавана е 4%. Мисля, че това отношение трябва да кажа, че вече някои държави членки а, а, имат законодателство, което а, дава възможност за по-големи от 4% глоби, така че а, ще бъде трудно да обясним необходимостта за налагане на максимум, кое, който е по-нисък от съществуващо вече в някои държави членки. Има и други интересни моменти в, проекта проекто доклада с, с хармонизирането на настоящата директива за цифрово съдържание. Естествено, че и това е наша цел и двете директиви са наши предложения. А, и, и двете са в в процес на работа, така че това е нещо, което ще наблюдаваме по-нататък в работата си и госпожо председател. Ще спра до тук. Както казах, това е първоначална реакция и комисията отстава на разположение а, на докладчика и членовете на вашата комисия за по-нататъчна дискусия и сме напълно а, ангажирани с бързото действие по това предложение. Благодаря много. Благодаря комисия, на комисията и сега а, докладчика последни думи. Благодаря много. Благодаря от името на всички колеги. По всички тези въпроси съм убеден, че ще успе, успеем да се включим по тези процеси изключително бързо и аз самия също нямам търпение да се действа максимално бързо, да се надяваме до края на март. По няколкото въпроса а, за, за електронното предложение. Разбира се, може да проявим гъвкавост по името. Просто исках да привлека вниманието ви с това предложение за име. По правото за оттегляне, разбира се, ще обсъдим с другите по политически групи. Мисля, че тук е ясно. Всъщност, господин Селамович по-ясно го казва колкото аз. А, всъщност, ако вие оттеглите а, това право, е а, да. да а, под, продавачите чисто и просто да наемат някой, който в. А, своя отдел за връщане на стоки, просто да казва не, не и не, и къде ще отида след това потребителите, просто ще стане злоупотреба в обратната посока. За това искам да припомня на комисията, че ние като, като парламентарна комисия имаме много силно и ясно заявено мнение по този въпрос. По следващия въпрос, платформите към бизнеса като регламент, съгласен съм с казаното господин Рамон, че не трябва да при, принуждаваме а, търговците да си издават алгоритмите, но е трудно наистина да се зададе законодателство по този въпрос. Вие виждате, че аз подкрепям идеята за прозрачност, но въпросът е как да се направи както трябва, защото всеки един хотел, разбира се, заплаща на платформата. Всички плащат на платформата като комисия. Като комисионна. Така че, ако това излезне наяве, е, то всъщност няма да даде нужната информация на потребителите. По същия начин виждате и Google как прави това, е, къде става ясно, когато едно, един резултат от търсенето е подкрепен финансово. Не мисля, че това ще потреби това ще подобри информация за потребителите, защото всички по един или друг начин плащат да са на платформата. Една от причините, поради които казах, че има максимален а, таван е, защото и в а, общия регламент също имаше. Но 4% това е вече и една възможност за, за напълно разрушаване на пред, предприятието. Аз самия съм против идеята а, на, а, за глоби, които са част от а, оборота на, на предприятието, но дали искаме това, което съществува, да продължи да съществува, защото наистина то е средство за унищожаване на предприятието. И по връзката на глобите с потребителите и средствата за потребители, а, не беше идеята това само да се закрили само потребителя конкретно закупил този продукт, но да речем, ако вземем примера с Volkswagen, идеята е част от тези средства да отидат за почистване на околната среда и така нататък. Чухме казаното от зелените от комисията, как това е свързано с националните бюджети и така нататък. Но мисля, че ние като комисия трябва да настояваме на този въпрос. Всичко е чудесно, когато а, си спазваме някакви правила, но а, какво се случва с Volkswagen. Налагат се тук и там някакви глоби, а потребителят, всички тези потребители, които са платили за колите, които са закупили, какво става с тях? Те по никакъв начин не, не се възползват тези глоби. Мисля, че като комисия сме много близко като становища по всички тези въпроси. Надявам съвсем скоро да можем да продължим работата си по този, това досие. Благодаря на докладчика. Естествено, ще разгледаме проекта доклада. 18 септември е крайния срок за изменения. Ще ги разгледаме на 10 и 11 октомври, когато се провежда нашето заседание. Ако това е всичко, преминаваме към следващата точка на от дневния ред и господин Лопес ще поеме председателството на тази част от съседанието. Good. Good afternoon. Здравейте. Поемам от тук и сега сме стигнали до доклада на колегата Марк Тарабела относно предложението за директива относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Господин Тарабела, заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, в това досие бяха внесени 300 изменения, предложения за изменения и на... Най-напред предлагам да подчертаем 6 основни компромиса. Най-напред компромис 1, който е свързан с, с приложеното поле, т.е. член 1. Става дума без съмнение за най-така успорени въпрос в това досие и аз предложих да се разшири приложеното поле и да обхванем всякакви доставчици, всякакви купувачи, а не както някои колеги е, искаха да се запазват големите играчи, а не става дума да има защита по цялата верига, както е в много национални законодателства. Аз лично е, държа на тази максимална защита и предвид измененията, внесени от колегите, ще предложа нещо средно, т.е. продаване на всякакъв доставчик – от един купувач, който не е малко и средно предприятие. Вече предложих един хоризонтален компромис, за да може да се говори за земеделска и хранителна верига. аз съм правноправен член на, и на комисията на, по земеделието. За това исках да говоря, за е, земеделската верига и за хранителната верига. И това е, беше идея, която и други колеги подкрепят. Така, член 2, компромис 2, който представя дефинициите, като много колеги и аз самия бяхме предложили, компромисът каса едно е, определение за нелоялна търговска практика на основата на зелената книга на комисията през 2013 година. Някои изменения има за така, подобрения за нетрани стоки и други термини. Компромис 3, който е свързан с член 5 относно жалбите и поверителността. Тук предлагам компромис, който дава възможност на доставчика да отправи една жалба не само до е, властите в е, държавата членка, където е установен купувача, но също и агенцията, където доставчика се намира. Мисля, че трябва да имаме предвид тук трансграничните покупки и трябва да има възможност наистина да се внася жалби, а не да остава нещо просто е, безгласна буква. Просто трябва да има сътрудничество между държавите членки. След това, поверителността и разширяването, обхващането на по-голям кръг жалбоподатели. има предвид също тук да се работи по агенциите защитящи потребителите. След това, другото, други компромис е трети, омбудсман в следващия компромис. Това са член 6 и 7. Това е компромис 4 и 5 реформулират параграфа, който е свързан с наказанията, като го разширява до известна степен и добавя повтарящите се нарушения от един оператор, който трябва да се вземат под мен и така. Член 7а става дума за Европейска мрежа за приложение. Това също е нещо ново. И накрая компромис 6 който е свързан с член 11, става дума за оценката. Разбира се, оценката на директивата. Искам да припомня, между другото, че утре между 10 и 12 ще проведем нашето първо заседание на е, докладчите в Сянка. След това ще работим да видим е, как може да включим още първи забележки, ако разбира се ги споделяме. Но утре трябва да намерим решение. Така че днес ще се опитам да дам отговори, но няма да влизам в подробности, защото утре ще се проведе заседанието. Така че чакам вашите коментари, коментари, за да позволим първата версия на компромисите, да имаме едно силно становище, балансирано, което да бъде предназначено за комисията по земеделие. Благодаря за вашето внимание. Euh, Благодаря ви, господин Тарабела. Давам думата на Бриджит Колин Ланген. Господин председател, уважаеми колеги, това е първият дебат по нелоялните търговски практики. И разглеждам темата изключително критично. Получихме компромисите в петък е, се очаква днес да ги обсъдим. А пък всъщност първото заседание на докладчиците Сянка ще е утре. Това означава, че просто ще направя някои общи коментари и това е. Надявам се, че утре ще имаме възможност да обсъдим нещата в по-големи подробности. Господин Тарабела е подал изменения, които са доста конструктивни. Те са над 300. Първото, е, първата важна тема е кои е, предложения се включват тук. Сълскостопанските продукти се предполага да бъдат включени, включително и пресни продукти с кратък срок на годност. И трябва да има съвсем ясна дефиниция за това какво означават пресните продукти и какво означава продукти с кратък срок на годност. Много е важно да се има предвид, че тук най-големите участници са веригите. Господин Шваб излезе с едно решение – което според мен е полезно, но не е включено в компромисните изменения. Господин Требела казва, че сте готов да обсъждате темата. Следващата важна тема е член 3 и нелоялните търговски практики. Има много изменения, които имат за цел да включат член 3 и другите нелоялни търговски практики. И тук ще подходя по-критично. В много държави членки реално има правни норми за нелоялните търговски практики и подкрепям идеята на комисията да се подхожда е, минималистично тук. Моето предложение ще е средния вариант. Тоест, след 3 години комисията да подаде да излезе с доклад, в който да се обсъди дали нелоялните търговски практики трябва да се включат в член 3 или не. Надявам се, че ще излезем с достатъчно добър компромис, за да се вземе предвид идеята да се е, въведе минимално ниво на хармонизация. Благодаря ти, е, Бриджит. Не знам от екаре има ли някой готов да говори по темата? Ако не, дам думата на Ясен Коселимович от АОД. Благодаря ви, господин председател. Нека да благодаря на докладчика, господин Тарабела, за положения труд. Очаквам срещата на докладчиците в Сянка. Ако вземем предвид вече подадените от някои колеги изменения, обаче, трябва да кажа, че малко се безпокоя за това в каква посока се развива нашата работа. Целта на предложението на комисията е да се вземе предвид факта, че има значителни разлики в, силата при преговорите на производители, между производителите и веригите. Е, тоест, най-слабите участници в преговорите много често биват подлагани на нелоялен натиск. Това е за мен не, неправомерно и трябва да бъде забранено. Да, за това съм съгласен с подадените изменения. Въпросът е обаче да не се отдалечаваме прекалено много от основната цел на този нормативен акт. Например, имам предвид това, че много от колегите искат допълнително да се разшири приложното поле, за да се включат всички фирми, включително и средните по размер, в е, цялата хранителна верига. Моят въпрос е защо трябва да правим това? Защо трябва да защитаваме по-големите фирми от този тип действия? Всъщност този тип действия са проблем за малките фирми, а, когато преговарят с големи. Ако увеличаваме правомощията на големите фирми, тогава реално не правим нищо. С, просто о, прехвърляме същия проблем на следващото равнище. Така че е, това е нелогично за мен. По-големите фирми не страдат от е, проблем с е, силната преговорна позиция. И освен това съм е, против да се разшири приложното поле до цялата е, продоволствена верига. На второ място, комисията предложи да се е, забранят най-вредните практики, които са най-често разпространени в Европейския съюз. Подкрепям това, обаче има някои а, депутати, които искат да се включат и други въпроси, като препродажбата на, а, на загуба и прочие. Това обаче е против а, решението на Европейския съд. Е, по отношение е, на този тип практики на продажба на загуба с цел да се привлекат клиенти. Аз ако искам да въведа една нова бългийска бира в Швеция, е, би било много трудно, защото там вече се продават безкрайно количество бири. И трябва да направя така, че тази бира да е привлекателна за потребителите за определено време, а, за да започнат да я купуват и като я видят, като я пробват, вече могат да си увеличат цената. Това е практика, която се прилага от доста а, фирми. И съм убеден, че господин Тарабела няма нищо против да се създава добра възможност да се въведат някои бългийски бири в Швеция, използвайки този похват. След това, на трето място. Много важен е въпроса какво представляват тези стоки. А, дали става дума за прехвърляне а, на риска върху другите? А, какви са нелоялните търговски практики тук? Ами, е, точно това се опитват да направят те, да минимизират риска. Това е нормално. Всяк, всеки участник в сделка се опитва да си намали риска и да го измести към другия. Така че да се забрани това може да е доста опасно. Разбирам какви са обосновките. Обосновките идват от обяснителния меморандум на комисията. Но едно е нещо да се обясни Друго е да се въведат този тип норми в законодателния текст със същите формулировки. Освен това, някои от измененията искат да прехвърлят тежестта на доказателството върху купувачите. Купувачите да се погрижат да се спазват всички правила. Аз, ако съм дребен купувач в Швеция, ако трябва да доказвам такива неща, въобще няма да се занимавам с купуване. Защото едно е да има договор за покупко-продажба, съвсем друго нещо е да има задължение да се доказва, че този е договор е нееднозначен. Е, е еднозначен. Така че е, трябва да внимаваме. Благодаря от групата на зелените Игор Шолтес. Благодаря ви, господин председател. Нека и аз да благодаря на докладчикът за изготвените компромисни изменения. Съгласен съм с някои от коментарите на господин Селимович. Очаквам, че разговора ни утре ще бъде доста интензивен, защото ще се опитваме да изковем някакви компромисни изменения. Като цяло компромисните изменения не са лоши, но имаме някои допълнителни коментари. Сигурен съм, че ще навлезем в по-големи подробности утре. Но, например, за компромисното изменение по член 1 Нашата политическа група би искала да се постигне универсално покритие, т.е. да не се споменава размер изобщо и да искаме да се включат и кооперациите. За компромиса за член 2 като цяло е добър, но а, а, се има предвид, че директивата трябва да защити доставчиците, доставчиците срещу всички нелегални търговски практики. Що се отнася до компромиса по член 5, не е много важно да се има предвид, че анонимността е един от основните въпроси, когато искаме да се идентифицират такива практики, защото иначе няма да постигнем резултати. И така, нашата група смята, че е добре да има медиация преди да се стига до съд, но това няма как да преодолее фактора на страха. А когато има доставчици от трети страни, също трябва да имат възможност да подават жалби. При другите компромисни изменения нямаме допълнителни коментари. Очаквам разговорите ни утре. Мисля, че тогава нещата ще се изяснят значително. Благодаря от СПД, господин Агнио. Благодаря ви, господин председател. Темата вече беше повдигната в Комисията по селско стопанство, така че Марк знае какво съм казал там. Великобритания е по-напред от всички останали в тази област. Създали сме една позиция, която по-настоящем се взема от Кристин Тейкон, която има възможност да работи при такива нелоялни търговски практики и при спорове. И тя вече работи активно. Един, една от големите вериги вече получи доста а, сериозна, а, сериозна санкция. А, и се опасявам, че а, ако приемем това, което се обсъжда тук, ще трябва да се върнем обратно към и да започнем всичко от началото. Говори се за страха. Страхът е важна тема тук. Защо? Ами защото някой от малките партньори по сделката може да го е страх да подаде жалба срещу по-големия партньор по сделката и да може да бъде разкрито това от по-големи участник. Защо господин Агни говори по темата си, казвате? Ами защото имаме дълъг преходен период, поне 3 години. и ако се приеме, това ще трябва да го търпим цели 3 години. Благодаря, Андреас Шваб. Благодаря ви, господин председател. Поздравления за позицията, която вземате. Това беше просто шега. Сега по темата. Много от нещата, които колегите споменаха, са доста озадачаващи за мен. Великобритания действително има орган, който наблюдава а, нелоялните търговски практики и най-вероятно това е помогнало, няма твърди доказателства, но въпреки това не пречи да се е, поддържа съществуването на тази позиция и дори Великобритания да остане в Европейския съюз. Не трябва да подхождаме наивно. Има очевидни тенденции в парламента да се полагат усилия за защита на тези производители и фермери, които искат такава защита, без обаче да се вземат предвид пълните последици от този тип мерки. А, в, а на пазара има голяма взаимозависимост между производителите и търговците. И ако балансът се изкриви прекомерно, ще застрашим система, която може да отползи от двете, и за двете страни. И за потребителите, и за производителите, тъй като всички и продоволство продоволствена верига зависят едни от други. Затова е много важно да намерим верния баланс. И както а, нашата докладчица, госпожа Колин Ланген, спомена, е много важно интересите от малки, на малките производители да бъдат взети предвид, но да не бъде нарушено функционирането на системата чрез е, прекалено силна заплаха срещу по-големите участници, тъй като системата тъй иначе вече е доста крехка. Благодаря много. Комисията иска да направи коментари. Оливър Ситар от комисията, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на, на комисията, на докладчика, на докладчиците в Сянка, които продължават работата си и на парламентарната комисия за проявени интерес към предложението на комисията. Нека да кажа няколко думи за това, откъде тръгна това предложение. Когато направихме оценка на въздействието, разгледахме основния проблем, именно това, че нелоялните търговски практики са явления в продоволствената верига. Много често те са свързани с това, че едните участници имат по-силна преговорна позиция от другите. При оценката за въздействието стигаме и до извода, че факторът на страха – не е без значение. Дори по договор да има определени средства за правна защита, участниците в сделките се безпокоят, че ако прибягнат към тях, ще бъдат наказани от, от срещната страна и ще загубят. Затова се опитваме да въведем основна минимална защита, която да се прилага във всички държави членки. И тук искам да ви припомня, че тя не съществува във всички държави членки в момента. Защита, която да, даде ползи за производителите и преработвателите срещу някои от най-основните нелоялни търговски практики, които се установяват във всички държави членки и по някои от които в някои държави членки вече има определени правни норми. Затова предлагаме, предлагаме да се използва. Именно това предлагаме в член 3. Освен това, държавите членки, казваме, могат да надхвърлят съдържанието на, на това предложение и да вземат допълнителни мерки. Това съответства на субсидиарността. А допълнител ните доброволни мерки, които съществуват а, в някои отрасли в продоволствената врига, могат също да продължат да съществуват. Вече 10 години говорим за нелоялните търговски практики в продоволствената верига. парламентът води тази дискусия вече 10 години. Води я напред. И се надявам, че е, скоро ще можем да приключим работата по това законодателно предложение, за да може Европейския съюз действително да действа като защитник и източник на права. Но трябва да внимаваме да не претоварим лодката, именно затова има някои безпокойства в комисията и се опитваме да анализираме нещата. Има някои наблюдения, които искам да изложа пред вас, що се отнася до евентуалните възможни измен... изменения на нашето предложение. Ако се разшири списъка на ползвателите на тези права, е, тогава ще излезем от оценката за въздействието. Нашето предложение е във връзка с доказателствата, които сме натрупали, да бъдат защитени по-слабите членове на веригата срещу по-силните. Ще се опитам да изложа аргументите за това. И за нас това е основният проблем. Както казах, ще се преразгледа директивата след 3 години и тогава ще можем заедно с вас да разгледаме транспонирането на тази директива в националните правни норми. Що се отнася до каталога на нелоялните търговски практики, има два начина да се разгледат нещата. Могат да се добавят забранени търговски практики в каталога, а може да се подхожда и по друг начин, както се работи в много държави членки. А именно просто да се заяви нелоялните търговски практики се забраняват. Т.е. да има едно по и да има само една обща дефиниция. Въпросът е обаче, че е добре да а, имаме повече яснота. Ако се въведе такава обща забрана в европейското право, това трябва да означава, че дефиницията навсякъде е еднаква трябва да има пълна яснота, например, ако някой реши да се обърне към съда в Люксембург, какво попада и какво не е в тези нелоялни търговски практики. Именно заради това предлагаме списъка. И накрая, но не на последно място. В член 3 има един елемент, в който излагаме някои сиви нелоялни търговски практики, по които може да са се договорили ня, а, някои страни по договори. Може да има определена ефикасност в определени практики и е, може би не е лошо да се подхожда малко по-предпазливо, що се отнася до тази първа цел. Преди е, да стигаме бързо до заключението, че във всички обстоятелства, независимо от контекста, този тип практики следва да бъдат включени в черния списък. Това се вижда в член 2, алинея 3. Знам, че утре ще се срещнат докладчетите в Сянка. Искам да ви благодаря. Искам да благодаря и на останалите три парламентарни комисии, които се занимават с темата. Благодаря много и за това, че ни изслушахте днес. Благодаря. Не знам дали има допълнителни коментари. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще говоря, защото, както беше казано, утре ще имаме възможност да говорим на заседанието на докладчиците в Сянка. Съвсем накратко ще реагирам на някои е, изказвания на колегите. Струва ми се, че земеделските продукти ще ги определим. Те служат за хранене и те трябва да бъдат взети под внимание. Както казвам, аз може би съм много така заинтересован от земеделското стопанство, но иначе в хранителната верига най-често производителите на земеделски стоки, те най-много страдат, защото те са разпръснати срещу една а, е, хранителна промишленост, която е много добре организирана и вериги от магазини, които добре знаят да се е, защитават. Е, и по някой път има такива централи, които са посредници, които много тежат върху е, върху е, цените. Много често земеделските стопани не получават справедливото възнаграждение. Затова трябва да се включат тези земеделски стоки, защото директивата няма да има никакъв смисъл, според мен така, за доставчици, купувачи, трябва да видим. Но мисля, че като се борим срещу нелоялните търговски практики, те са различни, разбира се. Може би не трябва да бъдем много амбициозни, защото, както се казва на френски, който много целуване не пригръща добре. <laughs> Но а, не трябва да бъдем много амбициозни, за да не пропуснем целта но пък ако се бъде много скромни, може да бъде изтървем нещо важно. Господин Серимович, радвам се, че също обръщате внимание на това, че земеделските стопани трябва да бъдат платени справедливо за работата и производството им. Приложеното поле, вие сте против разширяване, ще говорим по този въпрос. Вие сте против е, също големите предприятия, които определят малко така несправедливо за земеделските стопани цени, трябва да се опитаме по някакъв начин да ги спрем. Аз не искам да ги защитявам големите предприятия. Те също трябва да спазват и лоялни практики. А, един е, е, голям магазин, примерно, купува от малко и средно предприятие и ви каже на следващия ден вече няма нужда от вашата продукция, това може да доведе до разхищение на храни, на загуби на работни места, по път едно, пред, едно малко предприятие може да е 90% зависимо от някакъв голям купувач. За това трябва да визираме също и големите предприятия. Не за да ги запазваме, а напротив да ги принудим да спазват търговски лоялни правила. Да, да насърчаваме търговията, да, но лоялната търговия. Господин Шалтез, мисля, че ще намерим общ език, да имаме колкото може по-голяма защита. Това е целта, но ще видим как ще протекат преговорите. Пък и знаете, че посредничеството преди да се стигне до съда е добро. Искам да успокоя господин Агню. Ако британската практика е пример, това може да бъде пример за good practice, което да се разширява с другите страни. Когато имаме една добра практика в страната, не трябва да бъдем егоисти, може това да прилагаме и другаде. Може би Обеденото кралство да е добрия пример. Ако там нещата работят добре, тази история с посредничеството, буцманите, може би такива не съществуват във всички страни. И трябва да внимаваме това, което искам да кажа, господин председател. So, uh... И така. Двата доклада ще се разглеждат на 22 септем... 24 септември. И така стигаме до последния доклад за а, средствата за предвижване в а, областта на селското стопанство и горското стопанство. Никола Данте има думата. Благодаря, господин председател за регламент от 2013 година, който има цел за надзор на пазара. Има нужда от малка ревизия, съвсем техническа, да се коригират някои грешки в терминологията, чисто редакционни грешки, които съществуват в 167 и комисията трябва да може да приема делегирани актове за следващите 5 години. За... Става дума за малки изменения, които де-факто всъщност няма да променят съществено това, което е предвидено в основния регламент, 167 регламент от 2013 година, но които заслужават максимално внимание и участие от е, Европейския парламент. Без да се връщам на скандали, които е, се случиха през последните месеци, ние все пак е, посочихме колко е важно да се определи една европейска регламентация, която е свързана с надзора на пазара, което да позволи високи стандарти на сигурност за работата и е, услугите, които се предлагат. Този регламент следва една симпли... проста процедура с много кратки срокове за вътрешния пазар и автоматично одобряване на е, изменения, които се предлагат от е, докладчиците от името на комисията ИНКО, е, освен ако някои други групи не възразят. Това е процедура, която се предлага по чисто технически причини с цял да се намали времето за законодателстване. Ако няма някои основни така, сериозни въз... препятствия, нашата цел ще бъде по крайния текст за, за да бъде пред, през октомври и да влезе в а, институционни преговори, за да не се забавят приемането на този текст. Целта ми е да въведа някои изменения, само ако са абсолютно необходими, с цел да се подобри текста. Без в никакъв случай не искам да подценявам работата, която е свършена до този момент и не трябва да се нарушава баланса, който е постигнат. Така че ние оценяваме възможността да изравним разпоредбите в следващия регламент с другите, с възможността да се осигури продажбата на коли, които вече са на пазара. Освен това, трябва много внимателно да проучим дали е разумно да се запази текст от регламента 167, който предвижда задължение от страна на вносителите да се запази копия от сертификата за сертификата на колите и списъците, които определят вида на колата. Ще проучим тези малки предложения за изменение. Сигурен съм, че изказванията на колегите ще бъдат много интересни за продължаване на дискусията с цел да се запази срока, т.е. определения срок. Uh, От НЕП Андреас Шваб. Благодаря, господин председател. Най-напред съм съгласен с това, което каза колегата. Не става дума да се променя това, което не е необходимо да се променя. Комисията, чрез делегирани актове, трябва винаги да може да внася необходимите изменения и аз през 2013 година бях е, докладчик сянка, по-специално за една директива, която касаеше тракторите. Става дума за технически мерки и е важно да действаме бързо и да изпратим това послание на комисията. Ето защо аз е, мога само да подчертая това, че трябва да действаме бързо, за да може комисията да си продължи работата. Благодаря от комисията. Може би искате нещо да добавите, господин Тропман, доколкото ми е известно. Да. Здравейте от наша страна. Нека на първо място отправим благодарности към докладчика, докладчиците в Сянка и вашата комисия за това, че е поела тази работа по досието. Няма кой знае какво да се добави към вече казаното от членовете на комисията, именно, че основната мотивация действително е удължаването на правомощията, които приключиха през март тази година и за това поискахме удължаване. И този път действително на основата на мълчаливо съгласие в случай, че няма конкретни коментари и също така използвахме възможността да предложим някои а, из, корекции, както вече беше казано, от по-скоро технически характер или пояснения, що се отнася до някои от определенията. Така че нищо кой знае колко трудно, като по същество, така че приветстваме предложението за бързо и неотложно приемане. Това е нещо, което ще подкрепим от наша страна. В съвета имаше леки изменения има подобен дух за бързо приемане, така че чакаме с нетърпение да започнем колкото може по-скоро триолозите. И няколко окончателни коментара от Никола Танти. Той няма желание да направи такива, така че ще и спомена тук Крайния срок за възражения 21 септември на обяд. Ако до тогава няма възражения, значи можем да приключим с днешното заседание. Благодаря на всички.